here? All right. Uh, uh, colleagues, uh... Скъпи колеги, както може да се очаква, някои от нашите приятели ще закъснеят, но независимо от това, трябва да започваме. По дневния ред имаме две точки. Трябват ни време не само за представенията, но и за дискусията. Аз искам да поздравя с добре дошъл господина Шмита от Копенхагенски институт по економика, който ще ни запознае с оценка на въздействието върху разходите на бездействието и недостатъчната координация. После професор Александър от Центъра за финансови анализи в е, Кембридж, е, който е, ще ни запознае с първи вариант на изследване и предвид кризата, той се усъвременил представенето. Господин Шмидт има думата пръв. Благодаря ви. Аз е, направо пристъпвам към това, което според мен е същинското предизвикателство в смисъл такъв е, кой е виновен в край на краищата за кризата и е, кой трябва да бъде обвинен. Така или иначе, първото, което искам да ви кажа е, че е, настоящата криза и нейната е, сериозност не може да се сравнява с кризата от е, началото на 80-те и 90-те години. Е, спада на доходите горе-долу същия и тук виждаме разликите в данните от Европейския съюз и Съединените щати спрямо Първата световна война е, затрудненията са големи, но все пак е, не сме до нивота на Великата депресия. Та въпросът е дали Европейския съюз изигра достатъчна роля в тази криза. И аз искам да се спра на два въпроса и да кажа няколко думи за така наречената а, атинска трагедия, която не е засегната в проучването. Първият въпрос е доколко може да се предотврати какво направи Европейския съюз за натрупването на дисбаланси? И втория въпрос беше за надзора и контрола какво се направи, за да се намали отражението на кризата и какво се направи, за да се е, помогне на страните в криза. И първо искам е, да се спра на така наречената превентивна политика. Какво беше неправилно в нея, защо е, се оказа погрешно. Има четири основни точки. Първото е, че Европейския е, е, съюз е, е организиран. Имаше предупреждение, но никой не ги чу. А сега причините за кризата се разбират ясно. Инструментариума за предотвратяването на кризата на европейско ниво или са слаби, или не се използват. И първото, което искам да ви кажа е, че когато когато слушам а, бъл... при Балтийските републики да говорят за това, че някои страни не могат да се плащат дълговете, Испания или Ирландия или Гърция, там нивото на безработицата е много високо, около 10%, дори малко повече а, освен това и изключително слаб економически растеж от началото на кризата. Също се отнася и за прибалтийските републики, дори е по-тежко положението. За други страни в Европа, Европейския съюз, Великобритания или е, Швеция, последиците не са така драматични затрудненията или разликите в силата на кризата са ясно свързани с дисбаланси, които се появиха преди самата криза. В всички страни има дефицит в текущата сметка още от преди кризата, а също така и висок процент на инфлация, е, което ги прави по-конкурентоспособни. Така че всичко това се личеше още преди кризата. Е, вторият въпрос е, е, дали нещата бяха ясни. Имаше ли някакво предупреждение? Мисля, че имаше и друго предупреждение. Аз е, споменах в своето изложение с ипотечните кредити, с крайм кредитите, и е, от техните предвеждания за растеж бяха нереални, а от друга страна имаше риск от дисбаланс в финансовия сектор с постоянна заплаха от е, мехур на недвижимото имущество и в частния сектор. И е, много от службите на ЕКОФИН и на Европейската комисия не забелязаха всичко това. И въпреки, че имаше известен оптимизъм, все пак трябва да имаме предвид изказването на Г7 от 2007 година, когато се казва, че глобалната економика е много по-сигурна и много по-устойчива от 30 години насам. И последното развитие в глобалните финансови пазари, включително хедж фандовете, са допринесли за ефективността на финансовата система. Това са изказвани една година преди началото на кризата. Растежа започна сериозно да намалява през втората половина на 2008 година и ако погледнете предвижданията на, международните институции, те са е, под пазара. Лично аз съм работил за ОИСР години наред. Обикновено там винаги се търси някакъв е, консенсус, така че за международните органи, които правят прогнози, е трудно както да предвидят, така и да знаят каква е ситуацията но все пък е, има е, тенденция да се занижават стойностите, когато се говори за предотвратяване на риска. Е, причините се разбират доста добре в Съединените щати през много монетарната политика е много хлабава и дали е, трябва да се следват нормалните модели при опитите да се стабилизира економиката? През 2001 е, е, година лихвените проценти бяха особено ниски. Същото явление се наблюдава няма никакво съмнение, че дисбалансите от Съединените щати е, се отразиха спираловидно и на Европейски съюз, на реалната економика, на пазара и в финансовия сектор е, е, поради зависимостта от пазара на Съединените щати. Данъчната политика е доста адаптивна повечето от, от е, страните на Европейския съюз бяха в дефицит, дори и през така наречените добри времена. И е, в последствие някои от страните е, изпаднаха в много... Е, всъщност дефицитите се задълбочиха значително. Страните с най-големи проблеми бяха там, където инфлацията е най-висока е, от е, нормалната макроекономическа политика се отиде към затягане на фискалната политика и с по-малки стимули за економиката. Тук на диапозитивите виждате макроекономиката в някои страни, които са изправени пред проблеми и тази, е, е, там политиката далеч не беше стимулираща. Може би вече ще обсъдим въпроса по-подробно но тук е, искам да кажа, че регулирането и надзора не бяха на съответното ниво. Имаше недостиг е, на е, управление на риска, недостатъчен данъчен надзор, голямо излагане на банките на риск. Е, това може да се разбере в Балтийските република и в Ирландия и е, зависимостта от чужди банки стана много по-зависима и съответно от недостига на кредити и от спада в економиката. Там в регулацията също имаше неизправности. Ние сме обсъждали въпроса във вашата комисия. Различни активи бяха класифицирани като един и същи риск а кредитните агенции обикновено не проявяваха достатъчен интерес и рейтинга, който определяха, беше нереален и какво беше цената на липсата на превенция тук под, нот, под липса на превенция се разбира съчетаване от национална политика, е, като фискалната политика, която е вече е международна област, а също така и е, финансовите мотиви и липсата на такава липса на превенция беше много висока. Тук виждаме, например, при петролна криза, е, безработица и инвестицията от е, годините на бума не се използват сега. И, и в край на краищата трябва да са необходими от 5 до 7 години за възстановяване на нещо като нормално ниво. И ако трябва да ви представя цената и високата цена на този риск в Европейския съюз, ние използвахме някои прогнози, където ще са необходими от 5 до 7 години от сега нататък, преди европейската економика да се върне на нещо като нормално ниво е, то и при, защото е, намалението на брутния вътрешен продукт е много голямо. Е, втори въпрос, който, на който искам да се спра, това е надзора и контрола. Специално в надзор, надзора мисля, че общо зато анализа е положителен. Е, имаше значителни данъчни улеснения след март 2009 година е, и Европейския съвет както и среща на Г20, по-низки лихвени проценти, най-низките лихвени проценти от последните 10 години и Европейската централна банка, банките в, Ингл... в, от Англия е, се опитват да предоставят е, повече е, средства и прави се и контрол на кризата. Това е проблем. В евро, еврозоната навлезе в криза. Виждаме и е, големи така, стимулиране на економиката през 2007 година. Е, много е, имаше е, стабилизиране на економиката, е, о, но е, но също така имаше и излагане на по-висок риск е, в желанието да се подкрепя економиката. В Съединените щати вече беше настъпила криза, но не се обърна достатъчно внимание на това. Сега тук съпоставяме данъчната криза в сравнение е, с, кризи, с економическата криза от ранните 80 и 90 години. Ние, загубите в економиката са по-големи, а, а, а също така и самия размер на кризата беше по-голям. И е, от тези е, факти е, става ясно, че ще бъде трудно да се каже, че данъчните облегчения в най-добрия случай са довели до 1% нарастване на економиката. С други думи, данъчното стимулиране няма да може да предотврати по-сериозни кризи. най- низките номинални лихви за цяло десетилетие е, едновременно с това има обикновени аргументи, е, които аз си позволявам да обсъждам, е, защото това е проблем за момента. Дали страните, които имат а, е, а, дефицит по текущата сметка или са в тежко а, финансово положение, е, трябва да получат е, финанс, е, данъчни стимули или защо някакви стимули за економиката или тези страни с Германия, но също така Холандия. И ние съобщаваме сериозни аргументи, четири от които имаме за и против аргументи. Трябва ли е, е, немските стимулите, е, данъчните стимули в Германия са били значителни и брутния вътрешен продукт значително се увеличава отвъд стойностите предвидени в пакта за стабилност и и трябва да видим доколко данъчното стимулиране в Германия може да подпомогне други страни. Бяха направени много проучвания и се стигна до заключението, е, че немското правителство увеличи публичните разходи до 1% от брутния вътрешен продукт, докато в Италия този процент е различен – така че трябва да се види е, е, как е, страните с най-големи. Германия е богата страна. Бяха направени проучвания, че тези страни са богати, обаче застаряват и може би трябва да се инвестират в страни, където парите ще се използват по-добре. през. И така че е, е, това беше за, но е, аргумента против е, че през следващите години търговските партньори на Германия, като например Съединените щати и от Европа, е, ще трябва също е, да изнасят по-малко и да внасят повече, ще се насочат към цифрова економика и Германия ще трябва да направи промени, за да замени своите доходи с нещо друго. И е, така, ние смятаме, че реалната стойност на този надзор и контрол е, че Европейския съюз не реши да търси някакво стабилизиране и Международния валутен фонд се намеси, за да окаже, да окаже помощ на страни извън еврозоната, а в момента и на Гърция, и на други страни, е, които са е, в криза, но в европейските договори не са предвидени клаузи за взаимопомощ. Няма никаква е, система за автоматична солидарност и Международния валутен фонд обикновено иска структурни промени и ако погледнете в е, Съединените щати, е, там е, също няма система за автоматична подкрепа между отделните щати. Така че при липса на механизми за разрешаване на кризи, цената е реална. Рамките за решаване на кризи е в процеса, който се е създава в момента и липсата на нещо, което съществуваше преди кризата. И а, а, а, това а, не бяха ясни правилата а, и не се знаеше какви са ползите от това да се направи нещо или да не се направи нищо. Е, беше е, ясно, че отсъствието на механизми за намеса на Европейски съюз предизвика закъснение и не знам дали това е от февруари, от януари. Е, мисля, че цената е от различно естество, увеличение на лихвите за някои от страните. е, има и е, ако няма, специал, няма специално решения за Гърция или за другите страни, какви ще бъдат структурите, какво ще бъде крайното решение, какво може да се очаква е, и изобщо е, средата, в която се работи, става много трудно. Винаги е, при кризите се създава едно объркване и е, цената ще бъде много висока. Аз е, не искам в никакъв случай да определям някаква конкретна цена. И заключителните бележки от моя страна са, че най-добрият начин а, е, е, да се предотврати рецесията е първо да не се стига до там. Е, да може би е много безлична тази забележка, обаче това е истината. А, когато има голям дисбаланс, а, то тогава много повече хора остават безработни. А, няма достатъчно доверие в фискалната политика и всякакъв допълнителен стимул може дори да навреди. И европейска, европейската политика би могла да бъде макрополитическа, добре известно е, че пакта за стабилност има механизми за санкции, никога не се прилагат, не се знае дали могат да се променят. Те вече бяха променяни, но не знам дали могат да се приложат. Имаше много дискусии какво да се прави и може би трябва да кажем няколко думи по това. Допълнително регулиране. Е, европейските институции е, са отговорни за създаването на директиви, които определят е, риска за финансовите институции, за банките и и И е, след началото на кризата е, макроекономиката е, загубва и Евро... Централно Европейската банка реагира точно и със съответните лихвени процес, проценти. А, освен това и помогна на банките, за да има налични средства за конкретни индивидуални банки би било трудно да направи това и щеше да има нарушение на пазара. Е, ние сега виждаме цената на Европейския съюз и ползите от Европейския съюз и управлението на риска в отделните страни се оказа като слабото звено. Благодаря много, господин Шмидт, за това изказване. А сега бих искал колегите да зададат въпроси, да коментират. Е, Перванш Берес е нашия проектодокладчик. Благодаря за това представене за този доклад, като всичко, което идва от Копенхаген и този доклад беше извънредно интерес, интересен и полезен крайна сметка вие казвате, че ако нещата са зле днес, то е защото не са били по-добре преди това. Тоест, е, до голяма степен те са дълът на външни фактори. В крайна сметка, е, може да се. Да, нещата могат да се разглеждат по два, по два начина. Първо, състоянието на Европа преди шока липса на превенционни инструменти, превентивни на, инструменти за предотвратяване на кризата, всичко, което Европа не е направила, а е могла да направи. И второ, в момента на кризата, дали Европа реагира адекватно и е достатъчно. Сега, вие, според вас, така, като че ли нещата като че ли сме реагирали добре. Но според, според вас, ако нещата бяха по-добре преди това, ако е, в е, Испания и Ирландия не, бях, не беше надут, не бяха надути е, сделките с, с недвижимата собственост, с недвижимите имоти, ако не беше се създал балон, можехме ли да е, да има е, известно умекотяване на шока, да има, да, да има буфери. Вие казахте, че Европейската Централна банка е действала добре на, 9 август 2007 година. Тя е пуснала ликвидности. Но, нека не забравяме, че през юли 2008 година и от, значи, от юли до, до септември 2008 година Европейската е, Централна банка въобще не може да обясни на правителствата, че лошите е, активи, е, така наречените е, отровни активи няма да изчезнат сами по себе си и че съответните е, правителства трябва да реагират. А, от, е, от страна на комисията. Не, нека да бъдем честни, нека да бъдем честни. Не считате ли, че реакцията на комисията беше прекалено а, бавна, тромава, че не считате ли, нека да бъдем откровени, не считате ли, че, в продълж... че не може за цяла година комисията да изработи един единствен а, документ, който да е свързан по някакъв начин с, вътрешни... с вътрешния пазар? И то само защото настояваше председателя Барозо с оглед при избирането си на... в комисията. Така че до септември 2008 година, аз мисля, че не сме предприели абсолютно никакви действия или поне недостатъчно действия. Защо? Защото тези, които е, наблюдаваха нещата отблизо, знаеха, че не става дума само за едно приспособяване на, на пазарите, а че трябваше да се вземат много по-крути мерки. След това обаче, след септември 2008 година, започнах създаването, изработването на планове за възстановяване и за реагиране. Считате ли, че Европа беше достатъчно присъстваща, достатъчно активна? Възможно ли беше да не се поставят някакви общоевропейски условия? Европейската комисия каза, ще, ще, ще, ще, в момента трябва да има преструктуриране, а ще е, преразгледаме проблемите, свързани с конкуренцията по-късно. А, и в крайна сметка не, не, не, не защото не могат банките и да държавите щенки сами да действат, защото ако Никола Саркози ги натисне на обяд, те вечерта ще почнат да плачат и ще кажат изнасяме се в Лондон. Така че смятате ли, че е, евро, е, европейските банки са, са били по сигурни е, от е, другите. Каква е ролята, която те изиграха в е, б, б, кризата в Гърция? Какви могат ли те да се смятат за банков модел и така нататък? Добре. Струва ми се, че що се отнася до външния шок, кризата започна през октомври 2008 година, след като най-големите инвестиционни банки е, просто е, бяха пред фалит. Струвало ми се обаче, че а ако трябва да търсиме първопричините, нещата трябва да се разглеждат по друг начин. Всъщност, тази, тази, тази криза а, за, започна или почува на всички предишни кризи – Защото винаги, в крайна сметка, нека, нека не забравяме, че винаги е, винаги е имало така наречените балони, балони на активи в 20-те години и в 30-те години. Така че, а, а, фактора, кой, фактора, който отприщи тази криза през октомври 2008 година, беше наистина прехвърлянето на едни активи в Европа и същевременно дисбалансите, които съществуваха в различните страни, които рано или късно щяха да се проявят, да станат, е, да станат факт. Е, и факт и факта, че е, кризата по доста различен начин засегна различните държави на Европа е че е, че нем, немск, понеже не, немските банки бяха по-малко засегните, френските повече, британските още повече. Това означава, според мене, че в Испания, в Португалия, в Гърция. Причините за кризата са свързани с нещо, което е, е ставало в самите страни. Това, това не трябва да се забравя. Всички, всички институции по един и друг начин виждаха да къде върват нещата. Аз а, участвах в... Аз бях член на не, комисия в ОИСР в, в миналото. Когато един от а, така известните економисти каза, ще видите, че ще има много голяма криза. Така че аз мисля, че от една страна големите институции виждаха инфлационните рискове, но също, също време, но може би не, не осъзнаваха достатъчно обхвата на, на кризата и за това увелич... не увеличиха лихвения процент достатъчно и достатъчно навременно. Ако и така че на, на, на времето имаше, по, по, по, по времето, на малко преди изухването на кризата, като че ли имаше недостатъчен а, баланс между ам, лостовия ефект и а, съответните е, проценти. Ако, ако смятате, че а, ако, ако смятате, че институциите не са действали достатъчно добре, не. Те, и, и и Европейската Централна банка започнаха да действат през 2008 година, Европейската комисия 2009 година. Така че в доклада има нещо по този, по този, по този, на тази тема, но мисля, че на международно равнище бяха предприяти е, две, е, две действия. Рисковите пакети и и дервативните инструменти. Неотдавна се смяташе, че има недостатъчно координация между отделните банки, че комисията се включи и започна да действа твърде късно. Вярно е, това най-вероятно е, е имало отражение върху разходите, но според мен е върху цената, която се плати, но според мен не това е основното и, тази, и това не беше е, и цената не беше чак толкова голяма. Така че промените в депозитарите бяха Да, аз мисля, че ще се върнем, ще се върнем към това. Но мисля, че проблема е, че повечето банки в Европа всъщност създаваха впечатлението, че ако покритието или обезпечаването на депозитите не е безкрайно, то поне то е огромно. И това беше един от основните проблеми. Бе. Така че на, нашето изследване има за цел да види каква е реалната цена за държавите, за банките и е, направим анализ на това, че някои страни, държави членки се опитаха да преструктурират, е, наложат правила за преструктуриране. Не смятаме, че това е най-правилният подход. И Така че рано или късно е, шока щеше да а, е, бъде факт, тъй като политиките беха некоординирани, но нашата, е, според нас нещата са следните. Предвид данъчната политика в Европа, а, можеха ли европейските държави членки да реагират по а, различен начин? Всека една страна в крайна сметка има данъчна политика, която има за цел да стимулира економиката и, и растежа на, на, на страната. Така че. А колкото до последния ви въпрос, въобще не го разбрах. Ставаше дума за кредитните, за а, а, рейтинговите агенции. Какво може да се направи с тях и каква е тяхната роля? това е от години, от години се обсъжда положението и е, статута на тези е, рейтингови е, агенции. Кои, кои, кои са те, свързани ли са с инвестиционните банки, ко, е, кого обслужват те. Така че това е един проблем, който продължава да бъде е, в обект на дискусия. Оле. Благодаря, беше много интересно. Вие разпределихте страните на пет групи. Не може ли е, северните държави да се подредят в отделна група, имам предвид е, Дания, е, Швеция, Норвегия, там развитието е доста сходно. Е, в Дания кризата беше през 80-те години и Финландия и Швеция през 90-те години бяха в криза. А сега нека да погледнем цифровите данни. Аз не искам да бъда националист, обаче цифрите, цифровите данни за тези страни съвсем не са толкова лоши и много фирми там имат добри резултати. Най-малкото поне се вижда светлина в края на тунела. Това свързано ли е по някакъв начин с модела, с изключително високите данъци там и с системата за благоденствие в северните държави, а именно предвиждането на огромни автоматични стабилизатори, защото там е, въздействията на кризата не бяха толкова тежки. Има все пак някои изключения. В моята страна ние имаме много голяма безработица сред младежите, а в Дания това не е така. А сега за рейтинговите агенции. Caesar направи предложение и преди 6-7 години сформира работна група. Те подложиха на много подробна проверка рейтинговите агенции и казаха, че те могат да се регулират сами. Това беше тогавашното мнение на Сизър, а Standard Poor's вчера свалиха рейтинга на Испания, всички реагираха на това. Така че, ако тези агенции са толкова непредвидими и ако не трябва да им вярваме ние, защо тогава пазарът им вярва? Може би това е философски въпрос – но си струва да помислим по него. И последен въпрос. Кризата сега преодоляна ли е? Ако погледнем, ако направим все пак изключение от ситуацията в Гърция, дали кризата е преминала? Искам да помоля ами, колегите от Финландия да зададат въпросите си. Благодаря. И моят въпрос беше абсолютно същия но просто ще го задам от а, друга гледна точка. Доколкото разбирам, Обединените, Обединените кралство и Швеция са извън еврозоната и това ли е причината за а, различното положение? И второ, можете ли малко повече да, да речеме да така да, да, да, се, да оставим да се развихри въображението ни и да, и да се опитаме да си представиме каква ще бъде следващата криза и какви могат да бъдат причините за тези е, балони в бъдеще. А, не смятам, че че можем да, да, да сравняваме Дания с другите страни защото е, има доста различни. Е, положението е доста различно, нали, има е, има последиците са различни за държавите, които са в еврозоната и онези, които са извън еврозоната. А, така че не, не смятам, че и Дания трябва да се включва към а, държавите от еврозоната. И в Дания имаше увеличаване на безработицата през последните месеци. И не съм обаче сигурен, че има специфичен а, северен скандинавски модел или скандинавско специфично положение а, в кризата, което може да се изтъкне като по-различно от а, това в другите страни. Що се отнася до рейтинговите агенции, така, ако погледнем назад а, е, е, е, инвест, когато а, инвест, инвеститорите се опитват да разберат има ли или няма риск е, е, тук се обръщат към рейтинговите агенции и, и много зависи е, Всичко много зависи от положението в различните страни. Например, в Е, ние нямаме, в Дания, примерно, положението е такова, че ние нямаме рейтинговите агенции нямат нищо общо с емисията на, е, на книжа или да задължен, задължеността. Така че в а, е, много случаи те помагат на инвеститорите. но доколкото, но при всички случаи институциите, които закупуващите институции прекалено много са се уповавали на мнението и предвижданията на рейтинговите агенции. И, и когато рейтинговите е, агенции имат е, съответни интереси и са свързани с дадени интереси, то тогава се, е, се получава конфликт. Това не, това не съм го измислила аз. Това е положението в Съединените щати и на, на, до известна степен и в Европа. Когато те имат, когато играят някаква роля, Не. Не, не, те, те, те не участват в емитирането. Те не, те не, те абсолютно не. Examined them thoroughly yeah. five years ago. And they say the... Сис, е, Сизър направи е, преглед е, на нещата преди 5 години и се каза, че не е необходимо допълнител, не са необходими допълнителни правила. сега като че ли нещата са точно в, в, в отиват в противоположна посока. Какъв, какъв беше вашия въпрос? Ако ваши, Юнкър в Швеция са може би най-добрите, обаче е, е, Швеция е извън еврозоната. Така че нека да се опитаме да си представиме какво ще бъде, какво, какво ще бъде бъдещето, какво ще, как, как ще се развият нещата за бъдеще. Преди аз а, прочетах една много интересна американска книга и той казва, че всички кризи и по-специално финансовите кризи е, се коренят в е, е, случилото се през 80-те години и светът свет светът се променя, измисли, бе измислен риска и така нататък, но но в края на 18, на 19 век економиката абсолютно се промени. В началото на 20 век отново имаше огромно, огромни промени и и но хората забравят, помнят не повече от 15-20 години, кое е камъчето, което препъва колата и с което започва кризата и след това нещата почват отново. Естествено, И, има, и, има, има, какво, има какво да се направи, ако се помисли, има какви инструменти да се измислят за е, превенция на по-нататъчни кризи. Знаем, че тук се правят е, едни и същи сравнения. Аз обаче дефинирах нещата по различен начин. В Обединеното кралство може би също ще има разлики в дефиницията и аз не съм сигурна дали е, когато се събира данни някой е по-добър, а друг по-малко добър. Ние просто трябва да създадем една точна картина на данните и трябва да знаем за какви данни точно става дума. Има ли механизъм за събиране на данни? Са имали е, някакво Е, някакъв модел или просто се опитвате да е, работите като економисти по данните, които ви предоставят и след това задлъжнялост на домакинствата в моята страна има много е, длъжници, които просто не могат да изплатят дълговете си. Може би някои не са толкова добре представени, както във вашия анализ. След това виждам е, едно фолио, където е представено, че Европейският съюз не може да бъде включен в е, няма доверие на програмата за стабилизация на Международния валутен фонд. Ние сме взели данните за безработицата по основа на данните на ОИСР и е, в зависимост от конкретните страни данните могат да се колебаят. След това има и международни стандарти за изчисляване на тези данни, които е, са малко по-различни от националните. След това нивото на задлъжнялост има тази contention liability, това от една страна, от друга страна дълговете, които са отразени в баланс. Аз знам много добре, че съветът е казал, че Европейският съюз трябва да направи нещо в тази насока. Можете да си представите всъщност какво би следвало да съдържа тези данни. А в нашето скромно изследване ние трябва да използваме данните, които сме получили, обаче вероятно е, реалната задлъжнялост е много по-висока, отколкото е отразена в цифри и ще трябва да се извърши допълнителна оценка. След това се установява, че се предоставят помощи за банките в по-голям размер, отколкото е предвиден първоначално. Райнер Кешмас също показа, че спасяването на банките води до печалба, а в крайна сметка може би ще се стигне до крайност по отношение на дълговете, защото към дълговете спадат и материалните активи на държавите в банките, които могат да се причислят към печалбата. Имате ли други изказвания? Ако не, Перванш. Е, само едно уточнение за Сезар, за агенците агенцията за кредитен реген. Вие е, е, всъщност Оли Рен имаше предвид Йоско, който създаде кодекс за поведение през 2004 година, който после беше утвърден от Сезар, за да каже, че няма нужда от внасене на промяна. Но Всъщност в началото Сезар е, възприе кодекса за поведение на Йорджиско, поне така ми се струва. Искам да добавя няколко въпроса в е, срещата. Сега, ако мислим, е, че излизаме от банковата криза, навлизаме в е, кредитна криза и затова искам да разбера как вие оценявате сегашната ситуация. Мислите ли, че е, потенциално може да се окаже толкова заразна, че до години, след години-две можем да се върнем към ситуация от преди години? Специално за суверенитета, аз се чудя дали наистина трябва да се използват е, агенците за на Рейган. Не може ли в Европейския съюз, в еврозоната, да има нещо като агенции или институции, както и да ги наречете, които да вършат тази работа? и които може би са по-неутрални, и сигурно напълно свободни от е, каквито и да е било е, намеси на спекуланти. На трето място, вие казахте доста ясно, че Европейския съюз не е имал достатъчно економическо управление при кризата, че може би е трябвало по-добре да действаме, имали сме възможности за по-добра координация. Въпросът ми е, ако председателят Баросо дойде и ви каже, нека да подложим на анализ кризата, искам да разбера какъв механизъм в, евро... в еврозоната или въобще в Европейския съюз трябва да има за нашата економическа политика, може би дори данъчна политика да бъде свързана и координирана помежду си. Um, yeah, that's, that is... Специално за е, е, кризата за суверенитета, действително това беше проблема. Е, да, всъщност. има агенция, която ръководи датски инвестиционен фонд за евентуално за инвестиции в Гърция, в Испания, те изоставят еврозоната и не са разрешили проблема с, вътрешния дълг. С вътрешния дълг. И с, да, whatever, whatever it takes, it'll be very, very... това, което винаги ще бъде необходимо е предмет на по-обстойна оценка, абстракира се изцяло от е, механизма, който прилагаме, както комисията, така и държавите членки. Ще трябва да се погрижат за това държавите, които са причинили хаоса, да понесат последиците и да започнат съответните реформи с цел преодоляване на кризата, тогава вече може да се окаже помощ на тези страни. Вероятно една година няма да бъде достатъчна за тази цел и тези страни респективно ще трябва да платят високи лихви, но не толкова високи, че да ги вкарат в нова криза. Дали това ще бъде достатъчно, не знам. Втората точка във връзка с рейтинговите агенции и държавната задлъжнялост, аз мисля, че частните фирми и фирмите в публичния сектор трябва да се различават. Една страна може да бъде в фалит само когато не е готова да плаща дълговете си. Би могло да се увеличат данъците. Гръцките данъчни ставки са с около 10-15% по-низки от тези в Дания. Гърците нямат толкова много поле за действие. Те имат доста висока степен на заетост и става въпрос на воля от тяхна страна, която те трябва да появят. Това са неща, които не са свързани с дейността на една рейтингова агенция. Тя може да оцени риска на частна фирма, може да оцени нейните активи, може да оцени приходите и разходите и да каже, че бизнес моделът, който тя прилага, не функционира. Една фирма може да повиши цените, но тогава ще загуби клиентите си и това също е предмет на оценка от рейтинговите агенции. Рейтинговите агенции не са толкова важни за оценката на ситуацията в дадена страна това могат да направят банките. Това, което прави рейтинговата агенция е да дава препоръки. Ако, примерно, вие сте голям финансов инвеститор и рейтинговата агенция ви е, класира от ААА на Б, т.е. надолу, това води до там, че цените спадат е, също и активите може би спада цената на активите и това всичко е свързано а, е, с е, тези частни предприятия, за които говоря. Както казах, рейтинговите агенции са важни за частните фирми, обаче не същото може да се каже и по отношение на оценката на държавните дългове от е, рейтингови агенции. Господин Барозо каза още, че знае добре, че предложенията на комисията за а, проверка и последващ контрол са доста амбициозни. Аз мисля, че би било добре, ако Екофин си представи, че страни, които често е, имат проблеми, да бъдат посочвани публично така че да се приложат съответните механизми. Ако не, няма смисъл да прави нищо. Благодаря. Сега преминаваме към втората част от нашето заседание. Давам думата сега на господин Александър Карневал от е, университета Кембридж, който ще говори за финансовия надзор и управление на кризи в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря на организацията. За това ние започнахме това изследване през 2007 е, година, септември 2007 година, точно когато започваше кризата. Когато а, с, а, много, много, много набързо изчезваше секюритизацията и постепенно се разразяваше е, кризата на ипотечните кредити в е, Съединените щати. В това аз ще се опитвам, ще се опитвам в е, това си изказване много накратко да представя резултатите от нашите изследвания. Какви са уроците от финансовата криза, които, които ние извлекахме? И какви, в крайна сметка, какви полуки могат да извлекат регулаторите за бъдеще? Банките. Оказа се, че е, моделите за управление на банков риск е, не, не създават достатъчно предпазни механизми и капиталните пазари, паричните потоци са проблема и много бързо може да се стигне до едно замразяване на пазарите. Анали... Анализаторите трябва да разглеждат с много голямо внимание и да поставят под съмнение регулационните модели. Защото е, регулационните модели, които са били прилагани преди кризата, е, те отговаряха на нуждите на пазара. Е, един, например, това е комисията Базел 2 Що се отнася до начина на прилагане на политиката, по какъв начин се приспособява тази политика? Правилата, които са устаряли, могат да бъдат много противопоказни, т.е. Е, правилата трябва много често да се усъвременяват и да бъдат е, на съответното ниво. В е, Европа и в международен план Международните институции, включително и Базел 2, трябваше да идентифицират рисковете. Те под, под, подготвяха е, много доклади. Те посочваха от това, че има прекалено нарастване на дела на активите. Но в е, никакъв случай не може да се каже, че централните банки си взеха полука това. И не беше не бяха взети, не бяха взети предвид покачващите се е, цени на активите. И все повече и повече е, предвиждането на риска бе неефективно. части, защото продължаваха да се прилагат регулационни модели, които се основаваха на пазарните правила и които бяха абсолютно не, неадекватни. И като целта беше европейската финансова система да бъде конкурентноспособна и да може да се конкурира с американската. Така че аз няма да се да, да, да навлизам в а, по, по, подробности и не искам да ви а, обяснявам какво е положението поначало, но искам да направя едно резюме на изследването, което беше е, публикувано през януари 2008 година, в момента в който кризата се развихреше. А, ние Направихме един анализ на промените на структурата на финансовите пазари в този момент и на начина по който е, финансовите пазари бяха се изместили от, е, от е, пазари, които да почиват на банков модел към съвсем нови други модели на ам, действия. Много от държавите членки в Европа продължават да зависят от така наречените модели, основаващи се на банковия сектор, но в Г10 има и други модели на, капитализир... на финансово капитализиране и по-специално секюритизирането. секюритизацията се дерегулира, защото тя създава риска. Риска, който регулаторите тогава не осъзнаваха изцяло. Не, не беше осъзнато, че секюритизацията може да създаде и системен риск. През е, 2005 година се, се смяташе, че секюритизацията раз, разпределя риска върху пазара, което само по себе си е добро, но това не означава, че риска изчезва. И на, на макроравнище отделните банки прилагаха така наречения ОРР, модел ОРР, който включва различни оператори в целия процес на секюритизация. И това естествено създава една много по-сложна система и е, създава известни трудности за регулаторите да упражняват надзор над пазара. И тези нови модели е, е, изострят процикличността на цялата дейност. В Европейския съюз е необходима по-голяма консолида... институционна а, консолидация, защото има 50 или 60 големи а, и финансови институции в Европейския съюз, което мултиплицира риска, като съответно те имат свои филиали, клонове и така нататък. И когато и е, стана ясно, че да се разчита само на националният надзорен орган за упражняване на контрол е нещо, което е, е отживелица. Защото, нека не забравяме, че цялата тази дейност се разпространява на територията на целия Европейски съюз, да не говориме, че се разпространява и е, в е, световно равнище. Значи от една страна много по-голямо институционно а, консул, институционна конс, консолидация и оттам да видях по-добра координация между националните надзорни органи. А, важно е също така а, органите за надзор да разполагат с един е, механизъм за отчетност. Тоест, от, е, трябва да има е, една една реконструкция, едно преобразуване от закон... законодателна гледна точка. Сега е необходимо да се преструктурира цялата европейска надзорна система. През 2005 година, заедно с Джон Ридън, ние написахме една книга, в която критикувахме Базел 2, Базел 2, който почиваше на макронадзорния механизъм. Е, целта по принцип на Базел 2 беше, доба, беше добра да се създадат е, добри практики, но тогава ние счатахме, че Базел 2, който отговаряше на директивата за капиталови изисквания, е, е, е не, е недостатъчно ефективно. на целия пазар, в който, на който действаха отделните европейски банки. Както казахме, системният риск е глобален. Външните фактори са трансгранични и за това и надзора трябва да бъде трансграничен. За това националните надзорни е, органи трябва да бъдат тясно свързани помежду си, за да, когато се е, упражнява е, трансграничен надзор. И тъй като надзора се упражнява на интегрирани трансгранични е, капитални пазари. Well, we into two parts. Uh, the... uh, сега преминаваме към последващата оценка. Тя се състои от две части. Първо беше казано какво за нас е по-важно предвид надзора и регулирането. Моделът на Базел 2 естествено е важен и Базел 3 би трябвало да а, вземе данните от последния декември. Там бяха включени важни предложения, но това не е достатъчно и всичко това а, в крайна сметка почива на неправилен анализ. Аз ще се спра на това по-подробно в моето изложение. Настоящите предложения на Базел 2 не вземат достатъчно предвид макроподходите. Предложението от декември говорят за изискване за по-висока капиталова адекватност и за първи път се взема предвид, че може да има риск по отношение на ликвидността и трябва да се види е, в случая какви е, срокове на падеж могат да се предвидят за банките и от кой момент банките трябва да започнат рекапитализация. Това би бил прола крачка в е, правилната посока и трябва да се обсъжда от регулаторните органи, най-вече когато става дума за директивата за капиталовата адекватност. Всички ние мислим, че а, макроподходите не бяха взети предвид достатъчно в рамките на Базел 2. И, както казах, ние сме разгледали тестовете за натоварване и въпросът е как регулаторните органи ще трябва да извършват тези тестове, какви данни и какви променливи трябва да включат в тях и след това големите банки какви модели за управление на риска трябва да използват. Регулаторните органи трябва ли да бъдат в състояние да се намесват, когато големите банки поемат големи рискове на финансовите пазари. Всичко това са важни теми и мисля, че мога съвсем просто да ви представя нашите заключения. Банките действат в структури, които се състоят от хиляди, от хиляда единици които имам предвид предприятия под единици, те работят в различни правни рамки и е много трудно за една банка да и се дават предписания колко голяма може да бъде. Тя може да учредява клонове или представителства, които да контролира директно или индиректно. Каквото, какво може да се предложи като альтернатива ние бихме могли да изискваме по-високи е, данъци върху размера на капиталовата адекватност и, е, както казах, всичко това зависи от е, големината на банките. По този начин се управляват външните ефекти. Ние естествено се радваме, когато банките се разширяват, е, там се отварят по този начин повече работни места, но е, се нараства и системния риск, който ние искаме да интернаци... интернализираме, защото в крайна сметка тия банки реализират по-високи печалби. Аз смятам, че това е един много по-смислен подход, отколкото е, това произволно ограничение от правен характер, което се налага на банките. Госпожа Фокл имаше нова идея. А сега вече за CDS, там написахме един друг доклад, различен от този на комисията ЕКОН и ние казахме, че дериватите ще трябва да се управляват от централни клирингови къщи. Най-вече, когато става дума за кредитни инструменти, т.е. всички инструменти, които служат за гарантиране на кредитния риск, представляват самите те риски. Е важно да минават през клирингови институции. Тук обаче трябва да се внимава е, по отношение на дефиницията. Какво означава клирингова къща? Клиринговите къщи се създават от банките и най-често са тяхна собственост. Те водят до повече прозрачност, до намаляване на риска, но е, те е, нямат за цел регулация. Примерно е, такава, каквато се предвижда в директивата за капиталовата адекватност. Ние мислим, че тук трябва да има по-добра регулация на равнище Европейски съюз. В момента няма такава регулация и няма клирингови къщи, каквито има в САЩ, но би било смислено да има такива. В Financial Times прочетох статия, която показва, че една голяма клирингова къща в Лондон се оплаква – за това, че са много ниски маршовете за CDS, които минават през тази клирингова къща и е, всъщност е, би трябвало да има лоялна конкуренция и тези маржове са били много ниски. Аз мисля, че тук трябва да има някакви минимални изисквания по отношение на риска или може би по-строг надзор по отношение на клиринговите къщи. И още нещо много важно е международното легуриране на кредитните пазари. Аз искам да посоча какво имаме предвид по отношение на Базъл 3 и какви са въздействията върху кредитното поведение на банките. По този начин ще се увеличат много капиталовите разходи и със сигурност това ще бъде голяма политическа дилема. Кой, е, когато за, кой всъщност ще прилага директивата за е, капиталовата адекватност? Е, доклада на Деларозиер или също дискусията в парламента, всичко това показва, че ще има някакви промени в новата европейска система за финансовия надзор и управлението на риска. Аз мисля, че това ще бъде правилна стъпка в правилната посока и е, искам да посоча това, което беше казано в доклада за 2010 и именно ще има по-силна институционална консолидация на финансовия надзор в Европа. Аз мисля също, че трябва да има европейска система за намиране на решения. Това, което е, имаме в момента не е достатъчно. Ще трябва да се въведат е, определени е, разпоредби по отношение на ликвидността в е, страните членки. И сега, нека да се спрем на международните стандарти и американските тенденции и е, данъците върху финансовите транзакции. Смятаме, че данъкът върху финансовите транзакции е много важен и той трябва да се вземе предвид в политическия дебат. Искам сега да представя някои от новите предложения по Базел 2. Ние не смятаме, че е достатъчно това като предложение, защото темата сега е как трябва да се използват макропотенциалите и микропотенциалите. Смятам обаче, че е, освен това са необходими допълнителни връзки към уредбата на макропотенциалите, ние направихме следното. Събрахме данни и то от американски и европейски банки. Основно става дума за големи банки и в дясно виждате е, лостовият ефект т.е. банките имат по-високо съотношение между капиталова адекватност и ценни книжа. Виждате, че това при американските банки това съотношение е по-високо, отколкото при европейските банки. Т.е. американските банки имат по-висок лостов ефект. Това е нещо положително, но както казах, то не се отнася за Европа. И сега може ли да попитам нещо? Тези цифри могат ли да се сравняват наистина? Е, това е, почива на други стандарти и е, става дума за други Temple Assets, т.е. за други общи активи. Това е един чудесен въпрос и ще направя малко отклонение, за да поясня. МВФ също проведе изследване – данните от САЩ и Канада бяха сравнени с данните от Европа. Ако се повиши капиталовата адекватност и лостовият ефект, какво влияние ще покаже това върху Америка? Студията на МВФ използва сходни данни и направи сходни заключения, както ние. И тук е схемата изготвена от МВФ. Доклад представи МВФ преди няколко месеца. И аз мисля, че няма смисъл да се спираме подробно на тази тема, но мисля, че много ясно се вижда а, е, пълната капиталова адекватност и е, целите активи. И накрая а, е, МВФ стигна до извода, тъмния стълб, е, той показва европейските банки и изводът на МВФ е, че те трябва да намерят над 300 милиарда долара за да могат да спазят 4-процентният leverage ratio, който, става, който е предмет на комисията Базел. И е, светлиста показва, че британските банки трябва да е, осигурят много по-малко капитал, някъде около 25 милиарда долара, за да има съответствие с а, а, това, което се предвижда от Базъл. А американците, те трябва да представят повече. Британските банки а, имат а, малко по-висок такъв показател, защото а, не това, това не се дължи на законово предписание, а просто защото данните са били по-високи за миналата година. Сега капитал от степен 1 като процент от оценка на ценните книжа. Базълската комисия предложи 10%, 8% от Базел 1 и сега 10% евентуално. И ако искаме увеличаване на капитала, смятам, че европейските банки трябва да осигурят около 380 милиарда долара, за да могат да а, спазят това 10% капиталово съотношение. Те едно при британките, британските банки това не е така. Защо? Защото а, те а, имат дългови инструменти при Т1 става дума за собствен, за, привлеч, за собствен капитал. Тук. Значи акционерен капитал, който включва и загуби, и задължения. И сега какво е новото предложение на Базалската комисия? Те едно трябва да се предефинира – в Европа тези дългови инструменти не могат да се използват за капитал по Т1 и това би струвало много, като се има предвид, че трябва да се спазят 10%, а както казах, Базел предвижда 8% за европейските банки, но Т1 акционерния капитал трябва наистина да се преструктурира, но това, което се вижда е, че американците едва ли ще поемат някакви разходи тук. Тоест, техните разходи за преминаването към Базъл 2 ще бъдат много по-малки, отколкото разходите на европейските банки. Тук виждаме някои данни на Американския федерален резерв. Тук се вижда виждат акциите, ценните книжа на преносител и не на преносител и се вижда, че банките в САЩ и в Обединеното кралство 60% от техните акции са на преносител. Това са нормалните, всъщност става дума за нормални хипотеки. По-голямата част от а, ценните книжа, които се емитират от британските и американските банки, са на приносители и това е много положително, защото се увеличава ликвидността. И след това търговски ценни книжа а, в САЩ и в Англия, а също така и при потребителските кредити а, Виждате, че схемата ценни книжа на преносител още функционира. Ние не искаме да е, премахнем тази част, а по-добре да я регулираме, за да се справим по-добре с риска. А сега няколко думи накратко за слабостите при управление на риска. Има различни модели за това, при които много често рискът се подценява и а, е, всъщност е, се вземат основно вътрешни данни на банките. Вижда се, че данните, предоставени от самите банки, се подлагат на проверка за ограничен период и от тях е, не са видни въздействията на една криза на ликвидността. Това са модели, които са добри за нормални периоди, а не за кризи. И това, което е важно, че тези модели не се кумулират с данните от макроекономиката. Например, поведението на инвеститорите не беше взето предвид. Ако, например, инвеститорите спрат да е, закупуват облигации от банките, това не се отразява. Така че кредитния риск, пазарния риск е, не са достатъчни. Трябва да се вземат предвид и други фактори. Смятам, че рисковите, моделите за управление на риска трябва да се преструктурират, като повече се вземат предвид е, пазарните елементи. И сега Европейската комисия за системен риск. Е, ние говорихме за надзора върху риска и е, това е много важна институция за е, извършване на макронадзор до сега не е съществувала такава институция в Европа. Има и още някои въпроси от правно естество. Става дума за така нареченото soft law, т.е. когато договорите не са правно основание в случая, а се прибягват до soft law, комисията има практика в тази насока, обаче някои британски юристи имат съмнения по това. също така, че най-вече насочени към това, че няма създадена достатъчно добра правна база в Европейския съюз за подобни явления и за оценка на системния риск. целта е системните рискове да се наблюдават много точно, но за тази цел трябва да има дефиниция на системен риск и това е необходимо, за да се създаде правна сигурност при въвеждането на такива дефиниции. Сега има една голяма дискусия сред учените за дефиницията на системен риск. Ако съдиите трябва да решават по това, те ще ви кажат, че няма точна правна дефиниция. След това макронадзора тук е, е правилото на Фолкър, има и някои американски разработки, според които се иска ограничение за банки, които имат е, собствени е, механизми за сигурност. Те не трябва да инвестират в хедж фондове. Това може би е добре за САЩ, обаче едва ли за Европа. Аз ще поясня по-късно защо. Като цяло ни е необходим а, е, стриктен подход при регулацията, необходими са ни ясни правила по отношение на капитала и освен това банкова система, която по-силно да се опира на а, е, оценката на системния риск и също така са необходими данъци върху транзакциите. Като цяло ние знаем много добре, че парламентът е по-скоро скептичен по отношение на данъците върху финансовите транзакции, обаче ако а, се приложи правилно, аз мисля, че той няма да доведе до деформация на пазара. Смятате ли, че а, това са мерки, които могат да а, имат и регулаторен ефект, защото един такъв данък може да бъде важен инструмент за контрациклично регулиране. Банките а, реализират печалби, плащат една малка част от а, тези печалби под формата на данъци, а, не за финансиране на дефицити, а просто а, желанието е банките да а, поемат по-малко рискове. Тук е, виждате каква е ролята на данъка върху транзакциите и тя не трябва да се пренебрегва. Благодаря за вашия доклад. Сега искам да дам първо думата на докладчика. Благодаря, господин председател. И за това интересно и стимулиращо изказване за Базел 2. Господин Дела Розиер и неговите колеги, които работиха по банковия надзор, определиха, че има проблем с подценяване на моделите на, на, на интернализацията и тук в е, този парламент е, често се е казвало, че втория стълб на Базел 2 не е достатъчно развит. Е, това е част от нещата, по които преди края на, престоя... на миналия мандат имаше ясно съзнание. Но искам да ви попитам как работи Базелския комитет защото е, днес е, именно на него е поверено банковото регулиране. Вие говорите, че е необходим холистичен подход. Всички са съгласни за това. Е ли е, Базелския комитет е легитимното пространство, което да прилага такъв холистичен подход? Аз имам въпросителна. Първо, защото Съединените щати продължава да се задават щатите. Какво ще стане с база 3? 3 при положение, че не са ратифицирали база от 2 и то е плод на тяхна инициатива. И освен това, механизма, който сега е разобличен, защото е изиграл, вероятно, някаква роля при разпространението на кризата, а именно тази интернализация на моделите, Това е, до голяма степен беше вдъхновено от е, големи инвестиционни банки, е, които днес, ако не са в състояние на стълкновение на интереси, то поне има ясно противоречие. Сега в комитет Базел 2 има много мъдри хора и аз признавам умните им постъпки, но все пак ме очудва, че имаме нов пример за това, че всички забелязват, че на масата има най-различни позиции и трябва да се съобразяваме с всички тях. Добре, но отново говорим за системичен риск. Отново е, се задаваме въпроса ту big to flee. Но искам да ви кажа, че мен това не ме интересува. Това не е мой проблем. Моя проблем е да разберем как се възстановява една финансова система, една банкова система, които да могат да финансират нуждите на реалната економика. Финансовите пазари и банките да е, е, почнат отново да си вършат работата. Вие ще ми кажете, че е, едно от условията за да си вършат работата е да няма, е, да не са изложени на системен риск. Да, така е. Но този аргумент не ми достига. Искам да разбера е, как е, е, Базълския комитет, след като изработи правила е, ние работихме тук по Базел 2. Ние говорихме за неща, като например спестовни каси, за които Базелски комитет въобще не се и замисли, защото се интересуваше само от инвестиционни банки, големите банки. Но все пак баланса на текста, трите стълба, интернализирания модел си остават. Така че аз имам въпрос. Вие говорите, че трите комитета в е, ниво 3 е, не работили достатъчно. Ние от парламента отдавна сме изобличили това. Липсата на правно основание, че трябва въобще да се, да се, да се, да се, да се гледа бебето. Бебето трябва да прохожда и е, да се знае вие знаете, не по-зле от мен, какви са политическите условия, за да може тези комитети да имат политическа власт. Не знам дали тези условия са на лице. Едновременно с това е, вие казвате, че нямало правно основание за комитет за риск, защото риска бил системичен и бяхте така почтен да кажете, че е, това е нещо важно за Великобритания по известни причини. Но проблема не е в системния риск, е, проблема е в е, макронадзора. И защо преди да определим какво значи е, системичен риск? Аз а, е, е, знам силата на правните доводи и е, знам, че те могат да се отразят на дискусията, но ако има пулка, която трябва да направим от кризата, е, и вие го казахте, е, вие го казахте, че въпросът за макронадзора е критичен въпрос, който трябва да се уреди. Предложението, което е на масата днес, е обсъждано от всички включително и от независим британски експерт, който беше част от групата на Жак Дела Розиер. И аз воювам всеки да си носи чувството за отговорност и да не се подхранва мисълта, че такъв комитет е, нямал правно основание. Това ми се струва незаконно. Искате, че Европейския парламент иска да прави изменения. Европейския парламент иска да се върне към първоначалния дух е, на предложението Розиер. Комисията го подкрепи, но съвета го упоручи. И е, по е, компенсаторните, е, клиринговите къщи. L'existence de chambre de за наличието на клирингови къщи, особено за дериватните креди. Каква структура си представите вие за тези клирингови къщи? Защото с председателя ние в Съединените щати говорихме на тази тема и доста така оживена беше дискусията каква да бъде стратегията на инвестиционните банки, за да няма множество клирингови къщи. Може да има риск по един продукт, но е, едва ли американският резор ще го поеме. Е, особено ако риска възникне в еврозоната. Какво е вашето мнение? Thank you, madam. Uh... Благодаря, госпожо. Благодаря, това бяха важни коментари. По отношение на Базел 2, този механизъм не беше разработен специално за кризата, просто сега се отваря възможност и това е чудесна възможност за европейските политици, за да могат да запълнят тази празнота. Базълската комисия наистина не разбра точно какъв надзорен орган ще трябва да действа при е, стълб 2, е, е, знае какъв е стълб 1, какви данни се залагат там. Това също е важно. Обаче във втория стълб, поне в Европа, трябва да си помислим какво може да се привлече като стандарти и критерии за, за регулаторните органи. И също така трябва да се определят най-добрите модели за банките за управление на риска. И тези е, модели за големите банки, те е, всъщност е, ще трябва да бъдат горе-долу еднакви. Те не могат да бъдат толкова различни между различните големи банки. А сега как банките ще изградат тези модели за управление на пазарни рискове и така нататък, това е отделен въпрос. Това, което те не правят е да вземат предвид, че има външни фактори и как те въздействат върху по-големи финансови системи, върху техните модели. Те гледат гледат основно това как се развиват активите и дали имат възможност за привличане на капитал. Обаче, ако, например, вие трябва да продадете собствения си капитал, тогава възниква проблем, защото моделите не вземат предвид подобни банкови зависимости, т.е. зависимостите между отделните финансови институции. Те виждат само вътрешния риск на банките, независимо от външната макрофинансова област и ако трябва две банки да разработят това, аз мисля, че ЕЦБ може да разработи подобно нещо, рисков управление на риска, рисков менеджмент и след това корелация по това, как институциите трябва да действат съгласувано на целия пазар. И тук вече на този фон могат да се приложат тестове за натоварване, които трябва да бъдат унифицирани. Регулаторите отиват в банките и казват, да, ако това се случи, вие ще имате малка война помежду си, но какво в крайна сметка ще стане, ако всички банки имат по едно и също време един и същ проблем. Настоящите е, тестове за натоварване не отчитат подобни моменти. Е, това вече спада към втория стълб. В момента ми хрумва. Трябва само да ви напомня, че в е, еврозоната имаше такъв е, стрес и, и между и финансовите мизири, министри и надзорните органи подписаха меморандум за разбирателство през април 2005 година. И това а, така не, не е много, не му се даде много гласно, защото резултата беше а, печален. Така че това просто се разпространи по цялата мрежа. Да, разбира се, целият процес трябва да бъде много по-прозрачен, трябва да има диалог и начин, и трябва да се знае как, по какъв начин банките могат да управляват целият процес. И в рамките на втория стълб, тук липс, липсват доста правила и Базел 2 не е навлезал в подробности. Има големи принципи на сътрудничество и така нататък, но не е навлезено в подробности. Що се от нас? Често в много от административните, в управителните съвети на банките има, да речем, една част, която отговаря за, за риска или за системния риск и много често те работят заедно. А, а, понякога те са и разделени. Ако, примерно, управителният съвет предоставя, да речеме, на рисковия комитет някои активи, които да бъдат пласирани на пазара, за да се види какви, какви резултати ще се получат. Сега виждаме все повече и повече, че рисковите комитети не взимат и все по-малко взимат, поемат отговорности. и и самото управление на банките, според мен, трябва да се преструктурира, но това, това преструктуриране трябва да стане в съгласие и в сътрудничество с надзора. Що се отнася до базовския комитет, аз съм съгласен с вас. Защо в крайна сметка Европа трябва да, да, да се обръща към Базанския комитет и да чака да види какво ще реши той? Европа е, трябва да, да бъде проактивна, е, като примерно въведе изменения в директивата за капиталните изисквания. И това е под е, в стълб 2. Тоест, преструктуриране на цялостното управление и без да се чака американците да се съгласат или японците да се съгласат с промените и така нататък. И... Така че смятам, че Европа трябва да бъде пасивна. Вин, вин, винаги съм а, с, с, съм, съм, съм наблюдавал, че и британския трезор действа по същия начин защото смята, че Базълския, Базълския комитет трябва да, да свърши всичко. Да, Базълския комитет е свършил много добра работа, като е изработил правилата. Е, и Базъл 2 е един а, добър резултат, но в крайна сметка мисля, че трябва да има една а, така по-малко от всичко Базъл и Базъл 2, защото всичките тези правила играят много важни, важна роля на цялостно европейско равнище. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Аз искам да продължа този въпрос. На сутрешната е, сесия аз предложих тематичен е, доклад и направих същите заключения. И едно от заключенията е, беше, че прекалено позоваване има на математическите модели. Ние просто не ми беше отговорено на въпроса. И по време на кризата се наблюдаваше същия менталитет, много е трудно да се намери модел, който да отразява това но е, всъщност кризата е, отговаря как е, реагира пазара, т.е. трудно могат да се определят модели. Финансовите институции използваха същите модели, докато тези модели можеха да предскажат какъв ще бъде модела. И моето заключение за политиката не беше да има данъци за финансовите операции, а всъщност трябва да има има наказателни мерки е, за определено вид поведение. Аз направих четири предложения. Не знам дали можете да ги коментирате. Набързо ще ви ги кажа. <clears throat> Трябва да ги прочета, защото не ги знам на Изус да се увеличи е, резервния капитал, е, когато няма пряко наблюдение на ликвидностите, на второ място да се изчисли капитала, който е изложен е, на растежа и да се определи ефекта на по-тежкото излагане при нестабилна пазара. Е, да има е, някакъв сценарий и четвърто и определени капитал премиум за математически оценени продукти, е, които не са съществували е, повече от два економически цикъла. Един от проблемите е, при тези кредитни деривативи е, че те трябва да са съществували по-дълго време, за да може да се оцени какво е поведението спрямо тях на при първото увеличение за увеличение на резервния капитал е, или е, за е, активи, които да бъдат като резерви или по-скоро да бъдат отразени в баланса. Въпросът беше дали някой не е пряко ликвидно и пряко наблюдаемо. И може тогава да, да се разчитаме на математически модели, за да се направи оценка защото ако ги държите на достатъчно ниво, обаче не са ликвидни, това не е достатъчно. Аз мисля, че риска за ликвидността е, съществува за всички активи в е, определен размер и е, много е трудно да има някакъв товар за капитал, изискване за капитал или нещо като ликвидности. Трябва да имаме предвид поне... Това, което мене ме тревожи е, че банките, е, поради финансовите иновации е, взимат е, съответните си активи и ги включват в баланса и казват, че няма никакъв риск или всъщност риска е продаден на инвеститорите. Те прехвърлят риска. И, и, и в край на краищата банките се отървават от риска, обаче риска си остава в системата. И ако е, има е, по-нисък капитал, е, в края на краищата е, ще доведе до това, че в финансовата система няма да има достатъчно капитали. И затова трябва да има макронадзор. Аз съм съгласен, че ние трябва да имаме капитал, който да покрива риска. Риска, който се създава в системата, независимо от това дали е в баланса или не. И затова е много важно е, да има макронадзор. И затова математическите модели са необходими, за да се види е, риска в системата. Е, не трябва да се придава такова голямо значение на моделите. Хубаво да има модели, те са абстрактни. Те, може би, не трябва да са математически, по-скоро количествени и качествени, обаче не трябва прекалено много да се разчита на модели ако не се вземе, например, не се взима под внимание какво стана при, е, при кредитната криза. Е, е, е, е, регулаторите просто е, прекалено много се позовават на моделите. Ние трябва да имаме просто оценка на риска. Всички ваши предложения са много важни, защото предвиждат харо капитал, защото риска продължава да съществува в система капитала да се оценява на макрооснова. не Може би трябва да има и нещо малко повече върху кредитите в банковата система, за да се види как растат активите. И много при нас в Съединените щати преди 70-та година а, имаше контрол върху заемите, които отпускат банките. Може просто да ви дадат пари да се купите къща. Е, всичко беше много ограничено. Е, какво могат да направят банките? Имаше непрекъснато контрол върху капитала на банките до 1977 година и трябва да се върнем към нещо подобно в Европа, защото ако правим макронадзор, е, ние трябва да правим надзор на риска. Просто е, трябва да имаме регулаторен капитал и да го е, е, разпределим каквото и да било в е, финансовата система. О, обаче, харо капитала, това ще бъде именно това, което се разиграва. Но важното за Европейския съюз е как ще намери капитал. В началото в Съединените щати и в а, а, а, Англия се търсеше. А, е, в Баселския комитет сега се обсъжда едно съвместно определение на определение понятие и ще има е, много повече разходи е, за нагаждане в европейските банки, отколкото в е, великобританските. Великобританските те са европейски, но моделът е по-различен. Така че вашето, което казвате, е много важно. Thank you very much, професор Александър. Благодаря ти, Александър, за този много интересен доклад. Сега някои кратки въпроси и коментари. вие казахте, че Европа трябва да бъде проактивна. Но в един да, в един глобален свят човек трябва да бъде глобален, но не трябва и много да бърза. Така че и това трябва да, да имаме предвид. Защото в противен случай ще се сблъскаме с много тежки проблеми. Сега аз лично трябва, мисля, че трябва да се направи разликата между различните финансови продукти. Защото и тук в парламента, извън парламента, много, много се говори за забрана за забрана на някои финансови продукти. Е, вие казвате, че, че това не е правилното решение. Вие казвате, че разбирате какви са дите в полза на подобна забрана, но че, а, а, че, но че сте против, така че аз бих искал да сте обясните малко повече. Защо? Защото е, аз, аз по принцип смятам, е, че вие сте прав и, не смя... и прав и не смятам, че е, е роля на политиците да забраняват някакви продукти. В крайна сметка има си други власти или органи, които могат да свършат тази работа, ако трябва да се свърши. И второ, таксата за финансовите сделки или транзакции. Какво става с тази такса? спомен, споменахте, че това е, този, това е инструмент за е, министрите на финанси, финансите за една устойчива данъчна политика или аз е, мисля, че ако ако искахме да имаме, да получим подкрепа за, за повече данъци, аз съм от страна, в която се плащат много високи данъци. Е, данъци. Така че, ако искаме да наложим нови такси или нови данъци, трябва да, трябва да обясниме защо. Че това ще помъще, не, не ще намали обхвата на пазарите, а ще направи пазарите много по-устойчиви. Е, на основата на, да речеме, някакви данни, информации за економическия растеж и така нататък. Сега, по втория въпрос, в, е, в момента се води един е, много голям дебат по повод финансовите продукти. Сега на хартия, разбира се, ние казахме, че разбираме загрижеността от това, че се взимат прекалено много рискове и така нататък, но не смятаме, че забраната на продукти е, ще бъде ползотворна, защото ние не, не смятаме, че самите, самите финансови продукти са а, опасни, а, а начина по който те се използват, по който те се управляват, а, в крайна сметка има изкривяване на пазара, има злопотреби на пазара и така нататък. Така че, вместо да забраняваме, трябва да прилагаме много по-строго съществуващото законодателство, е, за, за, да, за да може да за да няма е, нарушение на пазарните е, принципи, на пазарните правила и да има манипулации. Просто да има е, е, оздравителни е, процедури. Разбирам, че, че хората смятат, че спекулантите или търговците на риска използват слаб, слабите страни и проблемите на някои страни. Но, но както казах, не смятам, че забраната на, на, на, на дадени продукти ще, ще прекрати или ще ликвидира летливостта на пазарите. А, ние смятаме, че трудно, политиците трудно могат да определят какво е добър продукт и какво е бат и какво е лош продукт. Ние смислям напротив, че смятаме, че е, надзорните органи на отделните държави членки трябва да разполагат с повече власт, с повече правила. А и като, например, кон, кон, кон, концентрацията на пазарите, това е злоупотреба с пазарите е, по силата на европейското законодателство и по, по силата на е, законодателството в е, Обединеното кралство също. За това е, смятам, че, че, че по-добре е да се, че най-доброто е да се е, прилагат а, строго законите и правилно законите, вместо да се забраняват а, продукти. Защото в, в противен случай просто ще се ограничат възможностите на Европа да бъде конкурентоспособна на световните пазари. Сега, колкото до таксите на, на, за финансовите транзакции или таксата Тобин. Сега по, по, по, по, по този начин се, като че ли се, намаляват, се, се намалява ликвидността на пазарите и неодално, МВ, неодавна МВФ преразгледа целесообразността на някои финансови такси. А, а, и предложението беше е, държавите е, да е, да, да, да разгледат такса за финансова стабилност и такса за финансова активност, когато имат предвид а, такси за, а, фи, за финансовите операции. И МВФ ще излезе с а, предложение. финансовите такси имат две предназначения. Първо, да бъдат цикличен регулатор – примерно такса на банкови, над банковите е, печалби и е, так, такса, примерно, която, която да бъде, е, която да влиза в държавната казна в някакъв специален фонд, който в момент на криза би могъл, средствата от този фонд биха могли да бъдат използвани за рефинансиране на банковите. Но пред, предвид глобализацията на, на пазарите, тези такси могат да генерират едно устойчиво, една, един устойчив източник на приходи. За, финанс, за финансиране на много важни неща, като целите на хилядилетието и така нататък. Така че потенциалните такси за, а, е, над а, е, транзакциите трябва да бъдат разглеждани в два плана. В Защото те наистина могат да бъдат източник на много устойчиви приходи а, е, за а, изпълнение на много важни а, проактивни цели. Благодаря. Е, искам да задам някои въпроси. Е, искам да се върна към въпроса за коефициентите. Е, да знам дали можем да, едва ли можем да сравняваме Съединените щати с Европа, но все пак вашият извод е, че е, в Европейския съюз трябва да се действа и това е много по-необходимо, отколкото в Америка. Не, Имаме две категории е, див в при разходите въпросното лостово съотношение е по 20, докато е, в Съединените щати е над 40, така че разликата в необходимостта от действие е различно. Аз говоря за моята родина в Германия. Има много банкове, които имат подчинен дълг, който сега се разглежда като нещо, като ликвидност, но сега за сега ще се занимаваме с въпроса за бъдеще. Въпросът ми е, е като погледнем тези цифрове в, цифри в милиарди, какво става с графика? Това не може да се реши от днес за утре. Е, да, това е локомотив. Това е локомотива на Европейския съюз. Да, госпожа Перес, е, искам да допълня. Да, на врата ви, на врата ви се слушалките. И, искам да допълня въпроса на нашия председател. Цифрите, които вие посочихте, са направо невероятни. Е, ние много добре разбираме защо то е, възниква тази ситуация. Но как вие си обяснявате ситуацията? като европейски политици ние сме изпратени пред много голяма трудност. В Европейския съюз 70% от економиката се финансира от нашата банкова система, в Съединените щати 30%. Дали е заради дейностите, които не се вписват в баланса? Как се обяснявате настояща ситуация? Значи ли това, е, че в баланса на американските банки е, се включват само най-големите банки или е, какви счетоводни стандарти се прилагат в Америка? Просто има нещо неясно, трябва да ни обясните. И другото, което искам да ви попитам, вие говорите, че е прекалено голям проблема, за да може да се реши и казвате, че Единият начин за решаване е, е не просто пропорционално увеличение, но надпропорционално увеличение на е, капитала в банковите активи. Вие е, четохте ли е, препоръките на ОИСР, където се казва, че трябва да сме сигурни, че банките така са организирани, е, че е, дадени е, предприятия трябва да бъдат е, елиминирани, просто да отпаднат и е, е, е, трябва банките просто да могат да продължат да работят. Искам да разбера дали можете е, да съпоставите е, за и против е, аргументите. И последното ми е въпрос е почти философски въпрос – Имам чувството, че това, което трябва да имаме и да сме сигурни, че няма да попаднем в същата клопка като по-рано, трябва да има промяна в поведението. А промяната в поведението, разбира се, е едно от най-трудните неща, които можете да очаквате от човешкото същество. И въпросът ми е дали инструментите, които сега предлагаме, регулаторни схеми, е, система за рискове, както искате ги наречете, дали тези инструменти са достатъчни, за да регулират навиците? Или може би е, нещо по-драматично трябва да се предложи? Благодаря за въпросите. Как е, Европа ще се приспособи към новите промени? Сега, е, мисля, че Европа трябва да, е, да упражнява много повече натиск и много повече влияние върху е, международните органи, които създават тези правила. Защото Спомнете си, че, че, че Базъл винаги е разделял капитала на Т1 и Т2. и е казал какво, какво, какво трябва да има в Т1 и в Т2, а надзорните органи на всяка отделна страна трябва да се избират в този пакет. Така че на практика няма точно определение какво означава това, какво е в какво е те едно? Дали да бъдат преференциални дялове или е, вторични дялове? Но в е, много части е, на Европа те е едно е просто инструменти, които са свързани с е, дълга и инструменти, които имат за цел абсорбирането на, на дълга и на загубите. Така че за това регулаторите смятат, че трябва да има инструмент, който да може да абсорбира абсолютно загубите. Но за но трябва да... За сега все още няма международно споразумение за, по съдържанието на те едно. За, за, за някои това са така наречените преференциални дялове, както е в Великобритания. Това на практика е дълг. в Съединените щати и в Великобритания. В те едно има най обикновени дявол. И това, това е и за, съотнош... за леверовичното съотношение, лостовото съотношение. Това е просто един проблем на а, прилагане и на а, защото в, в, в, в миналото Базел 2 препоръча и тези два стандарта, тези две норми, които обаче се прилагаха на различни, на различни равнища. Защото в крайна сметка никога не е, не е давана точна дефиниция на капитала. И това, което е Европа трябва да, да направи, според мен, е да, да почне да действа активно в а, Базелския комитет. Да каже, ето не, не, Тесно необходими са ни достатъчни нормални нива на собственици или по-скоро притежатели на дялове, обаче това не е достатъчно. Беше зададен въпроса за по-високите нива на облагане на капитала, обаче е, това не трябва да води до създаване на зависимост и до е, предоставяне на хипотечни кредити или работа само с кредитни карти. Тоест, тук трябва да имаме много по-голямо разсейване на риска и много повече диверсификация на активите не може е, да се е, дават кредити над е, даден процент, например, на строителната индустрия. Тук трябва да има горни граници по отношение на поемане на риска. Аз мисля, че са ни необходими някои насоки, обаче би било добре да има и по. рестриктивни правила, така че банките да могат да действат е, по-регулирано. Например, в Штатите, що се отнася до фалитите, е, някъде 80% бяха ипотеките и след това се получи банковия риск. Така че е добре да имаме много е, добра диверсификация на активите, за да не се стига до такива проблеми. Аз имам предвид, че големите банки работят много диверсифицирано. Например, Citigroup не зависи само от ипотечни кредити. Колкото по-големи са банките, толкова по-диверсифицирани са и може би големите банки няма да имат подобни проблеми. Но естествено е интересно да се вземе предвид, че големите банки имат системен риск, за който трябва да платят. Е, това не е за тях голям проблем. Те имат големи синергийни ефекти, големи е, печалби, така че не е необходимо да зависят толкова от подобни явления. Тук трябва да вземем предвид и конкурентната политика. Как е, тези банки са могли да станат толкова големи, как са могли да придобият толкова много дялове. Тук трябва да влезе в сила карталното право, според мен. нещо се казва в микрофона, което не се чу сега отговорът. Аз позна... не познавам добре Европейската комисия. Аз знам обаче много добре, че има изисквания, които се поставят на комисията и тя естествено има свои правила за концентрация на пазарите. Аз мисля, че конкурентните правила преди всичко трябва да са насочени срещу ценово е, договаряне, т.е. срещу незаконни ценови оговорки и е, ако сте сигурни, че е, банките не използват позицията си на владение на пазара, това е достатъчно. А обаче, ако става дума за голяма банка, това не е достатъчно критерий, но както казах, аз е, не знам точно как е, функционират тези механизми. Аз съм изследвал само тези големи банки и вероятно е, не може да се твърди, че те използват господстващата си полиция на пазара. И сега ние и без това стигнахме до централната точка големите банки и също така съветите за нова дефиниция на понятието капитал. Но от друга страна искам да посоча, че от есента ние ще трябва да обсъждаме Базел 3 и ЦХТ 4. Е Затова аз се питам разликата, която вие представихте, засегнатостта на банките – разликата между степента на засегнатост на банките. Тази разлика на какво се дължи? Тя се дължи на различните дефиниции на понятието капитал или тази разлика всъщност се дължи на факта, че тази дефиниция по-скоро е насочена към а, инвестмент банките, защото няма левър плейнг филд, или разликата се състои в това, че тук се извършва регулаторна политика за опростяване на структурите. Това е много важно и въпросът ми е, към вас като докладчик е следният какво трябва да направим, за да се отстрани тази разлика, защото ако тя не бъде преодоляна, ние няма да имаме демократично мнозинство в Европа, както на пазара, така и в парламента. Базъл 3. Т.е. няма да има необходимото мнозинство за приемане на Базъл 3 но първо трябва да се провери дали има демократично мнозинство, след като е, Базълската комисия е готова. Това е следващия проблем, който ние имаме. Какъв е, е, шанс вие виждате в Базълската комисия? Какво трябва да направи тя за отстраняване на тази разлика? И вярвате ли, че ние чрез Impact Assessment – или чрез имбет асектмент на въздействията на тези е, разпоредби върху реалната економика, можем да използваме като основа за един процес на преосмислене. Много ви моля, кажете къде са причините, защото само когато знаем причините за тази несправедливост, тогава ние ще можем да намерим правилния адресат, който да извърши промените на тази основа, няма да се получи демократично мнозинство за приемане на резултатите от дейността на Базалската комисия, въпреки че същевременно е, ние е, залагаме всички средства за укрепване на собствения капитал и преодоляване на кризата. Ако не стигнем до обединение, то тогава ние ще нарушим доверието в силата на политическия отговор в този случай. Това е също нещо, което ми хрумва. Благодаря за въпроса. Аз мисля, че трябва да се види какви са изискванията към капитала, които трябва да се изпълнят. Мисля, че решението за Европейския съюз е да започне диалог с Базълската комисия, защото тук действа принципа на консенсус. Не може да се допуска компромис. Освен това, има и някои цифрови данни в тази насока. Аз мисля, че повечето континентално европейски държави желаят повече изисквания за капитала на банките. Те смятат, че чрез тези норми е, ще се постигне нещо, води се дискусия по тях и надеждата е, че до есента ще се постигне нещо. Германия, например, има представител Базълската комисия и се надяват, че могат да повлияят върху дебата и също така, че това няма да има отрицателни последици за тяхната страна. Дори ако се постигне компромис, ще бъде добре, но остава дума за предложение в смисъл, че ние трябва да имаме високи капиталови изисквания и че трябва този първостепенен капитал да го преобразуваме в нормални акции. Това са изискванията, а това, което в Европа трябва да направи е може би да каже, че не целият първостепенен капитал може да се състои от нормални акции. Трябва да се постигне споразумение за какво точно става дума тук, за какъв риск кризата, например, възникна поради е, ликвидност във финансовата система и по този начин тя се срути. И ако се даде отговор в смисъл, че е необходим по-висок собствен капитал, отколкото нормалните акции, това няма да реши проблема. Проблемът всъщност се дължи на недостатъчна ликвидност. Аз мисля, че Базъл Цве ще доведе до там, че банките ще имат много малък дял собствен капитал и ние естествено искаме банките да имат достатъчно собствен капитал, за да могат да покриват загуби. Но, както казах, това не е достатъчно. Не може просто да се каже, че е, изискванията към собствения капитал са по-високи. На нас ни е необходим един е, по-всеобхватен подход, по-голям дял на собствения капитал е, и в е, този собствен капитал повече нормални акции, като разбира се трябва да се реши и проблема с ликвидността на финансовите пазари, как например функционират хипотеките, е, или дериватите CDS ние трябва, те трябва да минават през клирингови къщи, защото една клирингова къща по принцип е, е по-осигурена срещу системен риск. И когато е, е, осигуряването за неизплатени кредити мине през клирингова къща ще бъде по-добре, защото именно този сегмент на пазара доведе 2007 до кризата. Когато кризата вече беше в разгара си, банките естествено имаха по-малък собствен капитал, отколкото трябваше да имат това. Не може обаче да се приеме за причина за кризата и аз мисля, че европейските политици трябва да се погрижат за диверсифициран подход при регулирането на системните рискове. Не може а, е, да се прави това само с а, е, собствения капитал, с дела на собствения капитал и с задлъж... задлъжнелостта. А, е, всичко трябва да се разглежда в цялост. И тук англосаксонския подход напълно се провали. В Германия нямаше толкова добре структуриран финансов пазар. Естествено, Германия купуваше такива ценни книжа от щатите и това всъщност доведе до системния риск. Това означава, че ние трябва да е, разгледаме системния риск от различни аспекти и е, този подход е, само с една банка не е достатъчен. В тази насока аз давам и моята препоръка повече диверсификация. И още нещо. Вие попитахте как трябва да изглежда финансовата структура в бъдеще след приемането на изискванията към собствения капитал. Може би много страни ще трябва да преосмислят своите подходи, защото нямат структурирани финансови пазари, където да могат да а, прилагат принципи на банково финансиране. Може би те ще трябва да вземат по-дългосрочни инвестиционни решения е, или пък решения свързани с потребителски кредити. Например, в Швейцария има е, така наречените кантонални банки, които са собственост на кантоните, в крайна сметка дългоплатеца. Всъщност една кантонална банка е най-голямата банка на Швейцария. Е, тези банки са изключени от е, правната уредба на конкуренцията и те се опитват да формират, ако вие се опитате да формирате такива национални банки за развитие, ще трябва да следите дали с това не се нарушава европейската правна уредба на конкуренцията. Швейцария обаче показа как върви този модел. Там има и големи частни банки, така че има възможност от комбинация от средно големи банки, които да принадлежат на кантоните и след това малки и големи частни банки. Благодаря ви много. Аз искам да реагирам на последното предложение. Харесва ми. И аз мисля, че то така е пряко продължение на някои от инициативи фонда Маргарита и така нататък. Но вие не отговорихте на моя въпрос. Разбира се, искаме подобни подобна банкова система да бъде много по-преструктурирана да, и да има един отворен дебат по въпроса. Дори в, Велико, в Обединеното кралство в момента има много предложения. Но въпросът ми е не само банките да си вършат работата, е, въпросът ми е как всички банки да си вършат работата. Тоест, не да спекулират и да създават е, балони, от които да вадат пари. А, а, а, а, да, да, а те да, да печелят пари, за да могат с тези пари да финансират реалната економика. Разбира се, аз приемам вашето предложение и то е много добро. Има предложението Волкър, например, американското предложение Волкър. С банките, които, които имат депозити, гарантирани депозити, не могат да правят инвестиции от името на другия, само от името на своите е, клиенти. И то в, в хедж фандове, така както е записано в предложението Волкер. в предложението Волкер е една голяма крачка напред. Аз не съм сигурна, че той намира решение и дава отговор на системния риск по принцип, но е, създава известни инструменти за управление на системния риск на, капитални, на капиталовите пазари. В такъв случай просто ще има едни по-малки банки и на практика по, е, а, а, много по-сигурни в а, е, кавички. Не казвам, че предложението Волкър може да се приложи цяло в Европа, но искам да кажа само, че вашето предложение е много а, е, важно, но просто Просто може би трябва да имаме диференциация между, между банките. И да има по-малки банки, които да се занимават с определени сектори, да имат много по-тясно, е, тясен обхват на действие, от друга страна да има Deutsche Bank. и носи се като същевременно тези е, да, да бъдат добре контролирани, за да не поемат излишни рискове. Благодаря много, господин Александър Керн, за вашето отлично ваш отличен доклад по този труден, на тази трудна тема, която изисква много опит и, и, и, и опит, който да се натрупва с годините. А сега при, приключваме нашето заседание. Следващото заседание ще бъде на 6 май и ще продължиме с дискусията. Благодаря. Uh, your ability to